и да предприемем всички стъпки, които са необходими пред властите в страната, за да разрешим този проблем. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Днес в 11.30 часа ще трябва да гласуваме, за това трябва да пестим времето. Преминаваме към следващата точка. Положението на момичетата в Пакистан, по-конкретно случая Малая Юсъфсай. Госпожа Гомес. Да, талибаните нападнаха Малала Юзовспай и това всъщност е една човешка трагедия, която отразява положението на жените и момичетата в Пакистан. Е, това положение е много опасно. Е, тези терористични е, действия всъщност не са насочени само към момичетата в Пакистан, също и в Афганистан. Е, те е, получават роля в обществото, обаче им се отнемат е, основни права на образование, не могат да живеят пълноценно своя живот в обществото. Трагедията на Малала всъщност разтърси света и Пакистан също. Имаше голяма вълна на солидарност за това момиче, защото престъплението в кавички, което то беше извършило, е, беше, че желая да упражнява своите човешки права. Но разбира се, е, това не трябва да се потъпква, трябва да се сложи край на подобни действия. Е, гражданските и военните власти трябва да се разделят с тези връзки, да прекъснат връзките с талибаните. Разбира се, трябва да се извършват действия срещу нетолерантността и религиозно домашното насилие, които се отнасят най-вече до жените и до момичетата. Европейският съюз не може да продължи подобни отношения и не може да инвестира в тази страна, която е, има правителство, поддържащо връзки с талибаните. Както казах, това е, пречи на децата да ходят в училище, има ранни женитби е, на ранна възраст и също така е, има отвличания на жени от въоръжени групи, има също и атентати и самоубийствени атентати. Това е всъщност действителността в тази страна. Европейският съюз се мобилизира. На Европейския съюз трябва да направи нещо за Пакистан. Благодаря. Една минута, господин Провар. Е, грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Мърсотия. Това е обвинението, което е отправено към 14-годишното момиче, което е искала да учи, искала е всички момичета в Пакистан да учат. Това, че тя е обявена в такива а, светотатствени думи, означава, че тя трябва да бъде пребита. В гърба е ударена и в главата. Атентата на талибаните не се основава само на религиозни и политически причини. Той иска да потисне, той иска да анулира, иска да премахне основни човешки права и свободи и да отнеме достоинството на жената и правото и на обучение и образование. Това е модела на живот, който талибаните предлагат на мусулманския свят с абсолютно незачитане на собствения живот, както и живота на другите. Ние, разбира се, е, сме напълно против тези ужасяващи действия на насилие и искаме целият ислямски свят и особено умерения ислямски свят да издигне глас заедно с нас, като а, е, се възмути от тези а, е, престъпления. Защото да си мълчиш означава да си съгласен, а това не може да бъде приемено. Благодаря. Благодаря, господин Провара. Една минута за госпожа Андрикен. Благодаря. Днес обсъщаме случая с, момичето Малала Сай, която на 9 октомври на път за училище беше застреляна в главата. Естествено, ние в Европейския парламент седим и подкрепяме Малала. И това е ясно изразено в нашата резолюция. Талибаните поеха отговорност за а, атаката или а, даже казаха, че ще я доубият, ако тя се възстанови от а, а, раните си онези, които извършват а, а, престъпления срещу момичета и жени, остават ненаказани. И, а, ненаказани. А, тогава, когато подобни престъпления се а, толерират от правителството, една такава държава няма бъдеще. Децата трябва да ходят на училище, те трябва да бъдат а, по-добре образовани от родителите си. Отказа на право за образование е жалък факт. Господин председател, уважаеми дами и господа, това не е само инцидент. Това не е и изключение, въпреки че става дума за нещо наистина болезнено и драматично. Това е случай, който по принцип непрекъснато се повтаря. Не само в тази страна, а в целия регион. Едно трябва да бъде ясно. Ние трябва да кажем на висок глас това, което обикновено премълчаваме. Една голяма част от това общество приема талибаните и техните действия. И това е всъщност истинската драма в тази страна, защото тя ще окаже голямо влияние върху бъдещето на страната и целия регион. Искам да покажем ясно пред нашите съюзници, не само в Европа, каква е нашата позиция и трябва да им зададем въпроса дали е, наистина действат правилно, защото преследват политическия си интерес, а не защита на човешките права. Благодаря господин и госпожа Ламбърт. So Благодаря. Ние разбрахме, че е много ясно, че не може да се изправи човек е, сред талибаните тогава, когато близки наши хора са заплашвани и убивани. Ние можем да е, настояваме в нашия парламент за морални ценности, но мом... особено на момичета и момчетата, които отиват на училище дори тогава, когато са заплашени. В Пакистан има протести срещу това трагично събитие, които ние трябва да подкрепим. жените в парламента помогнаха за промяната на законите в Пакистан. За някои, като например талибаните, образованието е заплаха за структурите на властта. Свидетели сме на повече от хиляда нападения на училища, следователно е изключително важно правителството да инвестира в всеобщо образование, открити учебни програми и ние би трябвало да ги подкрепим подкрепяме по всички възможни начини. Господин Беньон, минути и половина. Благодаря. Нашата резолюция е подкрепена от всички е, групи. И искам да се възползвам от тази възможност е, да благодаря за медицинските услуги, които се предлагат в Пакистан, както и в е, болницата Куин Елизабет в Бирмингам, където бе момичето преди няколко дни. Е, изключително смела е Малала за правото си, за, в борбата си за правото си за образование. Трябва да разгледаме какво се случва наистина в Пакистан. 7 милиона деца не са на училище заради детски труд, заради ранни женитби или защото родителите не пращат момичетата в училище. Призоваваме правителството в Пакистан да даде възможност на децата да учат, както и да не изпращат децата си в мадрасата, където учебните планове и програми не отговарят на изискванията. Европейския съюз, разбира се, не може да налага своето становище, но трябва да подкрепим а, хората в страната. Как някой може да си мисли, че може да убие едно момиче само защото иска да отиде на училище? Всички заклеймяват а, а, та, та, това събитие, явно само талибаните не. Господин Мърфи за една минута. Благодаря. Искам да започна като изразя голямото си уважение към Малала за борбата й. Нападението на талибаните, насочено към това да отнемат живота и всъщност е едно нападение към всички млади момичета. Това е едно от най-опасните места за жени в света. Хиляди училища биват разрушени от радикални ислямски групи, които стават все по-силни. Както винаги, обикновения, работещ човек и най-вече жените са тези, които заплащат високата цена за увеличаваща се дезинтеграция в това общество. Случващото се в Пакистан не може да бъде разделено от случващото се в Афганистан. Появяват се нови талибани и в Афганистан, и в Пакистан, и това не трябва да се разглежда отделно от окупацията на САЩ в Афганистан, както и атаките с безмотор, извинете, безпилотни самолети, които са убили до сега над 3000 човека. Един доклад стига до заключение, че Броя на убитите талибани при тези атаки е само 2%, останалите са цивилни. По този начин САЩ насърчава нови талибански групи. Трябва да бъде прекратена войната с безпилотни самолети. Благодаря, сега преминаваме към групите. Синя карта има всъщност към вас. Не. Господин Мърфи, ще приемете ли синя карта? Господин Танък иска да ви зададе въпрос. Господин Мърфи, може ли, ако обичате да ми обясните и навлизането в Афганистан на САЩ, което беше отговор след нападението в Нью Йорк, където умряха 3000 човека, има каква е връзката между това и едно момиче? Вие като че ли постоянно работите с някакви империални хипотези за империи, за колонизация. Може ли да ни обясните каква е връзката между тези две събития? Вин Мърфи, моля да обясните. Да, ще обясна, разбира се. Пак ще цитирам доклада на Лоскол САЩ. Всичко показва, че тези удари са довели до все повече възстанници, Окупирането на Афганистан, както и войната с безпилотни самолети в Пакистан, всъщност водят до това да има все повече възстанници и талибани. Това са същите групи, които нападат училищата, същите групи, които са и талибански, които искаха да убият и Малала. Ето това е какво се случва там. Може ли вие да защитите факта, че нападението срещу Афганистан и окупацията имат нещо общо с нападението на 11 септември. Установи се, че няма връзка, а е имало план, който е съществувал далече преди това. Преминаваме към изказвания от политическите групи. Госпожа Корола, една минута за НП. Господин председател, аз наистина с задоволство следя вашата работа във връзка с Пакистан. От 2010 година се знае, че фундаменталистите ще убият това момиче, обаче този път, когато става дума за случая Малала, е много окоръжаващо колко голяма е солидарността в Пакистан и на други места защото всъщност тук става дума за образование, за правото на образование и това право е важно, когато се борим с тероризма. Малала е започнала още като много млада да е, се учи е, и е чела тайно, крила е тайно учебниците си по времето, когато е било забранено от е, талибаните. В Пакистан има милиони хора, които не ходят на училище и повечето от тях са момичета. Всъщност това е едно сплашване, което се извършва тук Страната се бори срещу тероризма и е ясно, че са ни необходими и други инструменти. Малала казва, че новото поколение не получава учебници. Това трябва да бъде е, сигнал за нас. Благодаря, госпожо Корола. Сега за групата на социалистите, госпожа Герингер, за една минута. Благодаря, господин председател. На 9 октомври едно 14 годишно момиче беше е, тежко ранено с куршуми в главата. Е, и е, защо? Защото се застъпва за правото си на образование. Талибаните посочиха, че ще убиват всеки, който нарушава пакистанското право. Малала беше превърната в героиня, героиня срещу режима през последната година, когато въоръжени групи извършиха 162 атентата върху училища. През последно време пакистанското правителство въведе определени закони за защита на училищата, но преди да влязат в сила тези закони и да се прилагат, ще изминат години. Затова ние ще трябва да подкрепим народа на Пакистан и да окоръжим Пакистан да спазва международните стандарти по отношение на правата на човека. Всички граждани трябва да имат еднакви права в тази страна. Благодаря, госпожо Герингер. Сега за зелените. Една минута, госпожа Кил Нилсън. Благодаря, господин председател. Ако не дадем писалката в ръцете на тези младежи, терористите ще им дадат в ръцето оръжище. Това е борбата на това 14 годишно момиченце. То показа, че ситуацията за младите момичета в Пакистан е нетърпима. Нещата не са както преди 10 години, тогава, когато ние ем, говорихме за правата на жените в Афганистан. Това е е посланието, което излезе от посещението на Европейския парламент в парламента. Е, през последните години правата се а, разменят с, а, а, за, при, а, и, и се преминава към а, пар, а, права. А, пар, жените трябва да се борят и Европейския парламент трябва да а, а, насърчава отворени училища в Пакистан. Благодаря, господин председател. Позволете ми да а, пожелая първо на Малала да се възстанови бързо. Това младо момиче показа една смелост, която е а, много по-голяма, отколкото предполагат 14-те години. 75 милиона млади жени по света приемат Малала за свой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 достъпа до образование е а, е, крайна цел. За много държави обаче това е основен проблем за момичетата. В целите за развитие за хилядолетието се, са отразени случаи подобни на Малала. Това може да доведе до ужасни последици. аз се надявам, че държави, като Пакистан, които са поели определени ангажименти, ще работят за постигането на тези цели и аз призовавам всички институции да работят за постигането на тези цели. Господин Белдър. Благодаря, господин председател. Така както посочи колегата Николсън, аз също искам да пожелая успешно оздравяване на Малала Юзавсай, и е, никога да не се повтарят е, тези рани. Това е нещо ужасно и същевременно много депримиращо като се мисли за системата на образование, защото бедността принуждава родителите да а, праща роди, децата си на ислямски училища, които са безплатни, а, често задължителни и а, там се сее нетолерантност не само по отношение на религията, но и по отношение на жените и възпитанието на младите момичета. Цялата а, училищна система е недостатъчно финансирана в тази страна, а Малала идва от място, където само едно от три момичета посещават училище. Нейната безпримерна смелост трябва да окоръжи пакистанските власти най-накрая да направят нещо за образованието. И разбира се, Брюксел също трябва да предприеме действия по отношение на Исламабад. Благодаря госпожа Есая за една минута. Благодаря господин председател това убийство, този опит за убийство срещу Малала Юсъфсай наистина трябва да получи много голям респект от нас по отношение на нейната смелост, по отношение на правата на младите хора. Правата на жените и момичетата в Пакистан не се спазват и ние трябва да действаме за подобряване на тяхното положение и подобряване на законодателството в тази насока. Води се борба срещу за правото на образование. Е, много развиващи се страни е, не разбират е, изцяло ролята на образованието за младите хора и също така оценките за това колко момичета в Пакистан могат да четат е наистина обезокорашаваща. Само 12%. Ако Пакистан желая да се развива като общество, се нуждае от поколение, което е образовано, което може да изгради ви една по-добра държава Пакистан. Благодаря, госпожо Исая. Сега госпожа Крету, за една минута. Благодаря. Искам да се присъединя към онези, които заклеймяват тази екстремистка, това екстремистко нападение срещу Малала. Тя се превърна символ за правата на жените и момичетата в Пакистан. Искаме правителството да гарантира нейната сигурност, както и сигурността на онези, които се борят за права на човека. Тази, това ужасяващо нападение срещу нея показва, че екстремист, екстремистите могат да стрелят по а, млади, по деца а, в защита на своите интереси. Тя а, Малала сподели много информация с а, посредством своя блог за нападения от страна на талибаните на училища и момичета. Трябва да има отпор а, на такъв тип а, атаки и да се даде право на децата да ходят на училище. Европейският съюз е длъжен активно да се занимава с борба срещу такива действия. Благодаря, госпожо Крето. Сега преминаваме към спонтанни изказвания. Една минута госпожа Макавой. Благодаря. Ние, като Европейски съюз, сме длъжни да опазваме основните права на всички граждани. Трябва да го правим в 27-те държави членки, но да опазваме и онези граждани, които не живеят в Съюза – трябва да призовем за опазване на основните права на жените и децата в Пакистан. Едно 14-годишно момиче бе нападнато заради апелите си за достъп до образование на жени. Тя е просто последната жертва на репресивния режим в Пакистан. Пакистан се опита да ограничи е, насилието, като прокара закони за борба срещу дискриминацията и насилие срещу жените. Ние също трябва да покажем на Пакистан, обаче, че това не е достатъчно. Според световните класации, Пакистан е на трето място като най-опасно място за жени. Европейския съюз трябва да предостиявя помощ само ако Пакистан е стабилна страна, ако защитава правата на своите граждани. Пакистан трябва да продължава да прави стъпки напред, като гарантира правата на образование на жените. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Благодаря, госпожо, господин председател. Независимо от държавата или нейната религия, правата за образование трябва да бъдат гарантирани на всички. Действията на пакистан, пакистанските талибани разтърсват вътрешната сигурност на държавата и поставят на карта бъдещето. И в 2012 година бяха разрушени 250 училища и бяха нанесени щети на още 750 училища. Това е много тревожно. Ние настояваме пакистанските власти да предоставят по-добра защита на тези тези училищата. Много ни тревожат а, а, нападенията срещу училища, в които момичета искат да отидат на училище. Няма религия, която да пречи на жените да се образоват. Пакистанските власти трябва да предприемат всички мерки, за да дадат а, равен достъп на мъжете и на жените за образование. Сеньора Каденбах, минуто. Госпожа Калденбах за една минута. Уважаеми господин председател, господин комисар, през изминалите години Имаше много литературни произведения, отразяващи положението на жените и момичетата в Пакистан, най-вече на онези в селските райони. В тези произведения, въз основа на съдбите на отделни жени, се описваше ситуацията на жените и момичетата. Описваха се факти, като, например, факта, че те не могат да участват в пазара на труда, както и тяхната зависимост от съпрузите им и по-големите им братя. Действащата в Пакистан нормативна уредба трябва да се прилага и в реалността. Случаят на Малала Юсафсай показва по един много категоричен начин, че трябва да подкрепим Пакистан в тази посока. От нас зависи по-нататъчното развитие в областта на прилагането на правата на човека в Пакистан. Трябва да се възползваме от инструментите на парламентарно ниво и преди всичко да извършваме наблюдение. Благодаря, госпожа Ойолан, за една минута. Of... Господин председател, тази пролет аз подех инициатива да направим декларация за религиозна дискриминация и образованието в тази страна. Случаят срещу Мала Юсусай показва, че всичко това, за което се тревожихме, си остава в Пакистан. Талибаните, алкохол и да тероризират обществото, пречат на всички демократични и граждански реформи. Моите болезнования на семейството на Малала Юсусай. Призовавам всички научната общественост, е, гражданското общество да осъди този случай. Също така призоваваме властите там да действат против неръпов... Господин председател, страхливата атака срещу Малала съвсем всъщност е, е ужасяващо престъпление. Това е едно дете на 14 години и което е посмяло да говори за правата на момичетата на образование. Пакистанското правителство се оказа неспособно да защити гражданите си срещу такива злодеяния. Християнски министри и други християни са били често жертва на атаки. Не могат да се намерят сили думи, с които да се заклеми достатъчно силно това а, е, ужасяващо деяние и има много мюсюлмански религиозни лидери в Пакистан, които се изказват е, против това представление. Много се радвам, че Малала Юсуфзай се възстановява благодарение на експертизата на британски лекари в Бърмингъм. Благодаря, господин Кукан. Дякуем пекне, пан председа, колегиня, колеговя. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Позволете ми да изкажа своята подкрепа за това момиче, тинейджър, което се превърна в символ на борбата за правата на пакистанските жени и момичета. Малала Йосафсай е едва на 14 години и въпреки своята крехка възраст тя прояви кораж, което я превърна и в жертва на талибаните. Правото на жените на образование предизвиква боязън в редица ислямски общества. Това не ни очудва. Очудва ни обаче фактът, че някои от тези общества дръзват да прострелват 14 годишни деца. Деца, които не искат нищо друго, освен да упражнят своето право на образование. Подобни действия показват, че талибаните са във все по-слаба позиция. Благодаря, господин Ламсторф. Chtěl bych říci, že... Благодаря, господин председател. Случаи подобни на този трябва да станат за нас повод за размисъл. Размисъл за това дали културното многообразие е подходящата стратегия. Според мен това е стратегия, която се провали. Не можем разискванията винаги да се водят в един и същи контекст, когато правата на човека се потъпкват по такъв крещящ начин, то няма никаква равнопоставеност. Председателят благодаря господин Ранс, на господин Рансдорф. Госпожа комисарят има думата. Върховният представител осъди недвусмислено нападението срещу Малала Юсуфсай от екстремисти. Тя описа нападението като проява на насилие и нарушаване на всички права на защитниците на човешките права. Много се радваме, че момичето реагира добре на лечението в болницата в Бърмингам и като всички останали тук и пожелаваме скорошно оздравяване. Талибаните поемат отговорност за нападението и са обявили, че ще се опитат да убият отново Малалая Сосе. Ние се надяваме, че правителството на Пакистан ще направи всички усилия да запази спокойствието и сигурността на Малала и нейните семейства, както и на много други семейства. Малая е застана смело срещу талибаните. Тя се бори за правата на образование на децата в тази страна. Можем само да се възхищаваме от нейната смелост. Един от основните приоритети за сътрудничество на Европейския съюз с Пакистан е образованието. И ние отделяме специално внимание за това момичетата да имат достъп до образование. Искаме да работим с Пакистан за изграждането на една образователна система, която да се базира на толерантност. Правата на жените и на децата се коментират нееднократно в диалога между Европейския съюз и Пакистан. Същите теми бяха повдигнати и на срещата през февруари тази година върховният представител на Европейския съюз направи посещение в, през юни и също постави тези въпроси. Настояваме да бъдат взети спешни мерки за справяне с положението. Ние предоставяме и помощи за борба с престъпност като трафик с хора, за прекратяване на насилията, достъп до правосъдие и присъствие на жените в парламента. В тази страна се приема важно законодателство и се надяваме да работим с провинциите, които сега имат сериозни отговорности. Но климата на заплахи и насилие спира развитието на Пакистан. След приемането на плана за ангажименти между ЕСА и Пакистан, ние ще провеждаме диалог по отделни сектори и отрасли, включително и по правосъдието, сигурността и човешките права екстремизма и борбата с тероризма са част от този диалог. Борбата с тероризма, извинете. Подкрепата на демократичните институции в Пакистан и гражданското общество ще е основен елемент от нашата дейност. Инцидента с Малала породи много силни реакции в самата страна. Президентът коментира, че бъдещето на децата не може да бъде застрашавано от воинстващ екстремизъм. Ние трябва да направим всичко възможно, за да помогнем на всички тези, които в Пакистан са готови да застанат срещу тероризма и идеологическото насилие. Председателят, благодаря госпожо комисар. Седем предложения има за проекто резолюция. В 11.30 ще гласуваме. Сега преминаваме към положението в Камбоджа. Госпожа Гомеш.